Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, моля да заемете местата си и да запазите тишина, за да можем да продължим работата ни колкото по-рано, толкова по-добре. Най-напред нека да ви кажа, ние казахме на кандидат-комисаря, на който се извиняваме за това необичайно положение, нещо, което беше напълно неочаквано. Това беше извънредна ситуация. За години в Европейския парламент не сме наблюдавали подобно нещо. В Тенерифе имахме спиране на тока за 9 часа. 9 милиона души останаха без ток и това беше само миналата неделя. Така че се случват такива необичайни неща. Но сега сме тук, можем да продължим работата ни. Искаме да благодарим на разпоредителите, които направиха максималното, за да подготвят тази зала за по-малко от половин час. Благодаря ви много. Ако сте съгласни, господин Райндерс. Моля да продължите с отговора на първия въпрос на госпожа Брикмон. Ще ви дам също още една минута за допълнителен въпрос и още една минута за отговор на допълнителния въпрос от комисаря. Госпожа Брикмон, благодаря, благодаря и на службите на парламента. Надявам се, че това не е някакъв Искам сега да ви благодаря за отговора и да обърна внимание на семейството Огури, които бяха арестувани в посолството на Белгия в Пекин. Вече три месеца не могат да съберат семействата. Освен това, има сътрудничество с суданския режим за арестуването и експулсирането на судански граждани, които са идеалните кандидати за изтезания и преследване. Това ли е вашата представа за износ на нашите стандарти и европейски ценности? Надявам се, че сте строго ще спазвате член 2 за а, спазване на основните права и свободи, за равенството и а, за социална справедливост. Още една минута имате, господин кандидат комисар, за отговор. Мога да потвърдя, моята решимост е твърда, член 2, да се спазва в Европейския съюз, да изнасяме нашите стандарти Искам да кажа, че не е имало арестуване в посолството на Белгия в Пекин. Бяха върнати тези хора в дома си. Ние сме в процес на събиране на семействата, но това зависи и от издаването на паспорт от китайските власти. Така че ние сме в контакт с тях и с семействата, както тук, така и в Китай. Знаете, че ние редовно се намесваме по отношение на спазването на основните права. Работим и в рамките на международни институции в Женева и другаде. Ние бихме искали в рамките на политиката за миграция да се спазват основните права, да се спазвате във всички наши политики. Благодаря. Сега господин Том Ван де Дрише има думата от името на независимост и демокрация. Moeten controleren. Nu in België worden recht... Ваша задача е също така да следите за върховенството на закона и зачитането на принципа на закона. През 2004 година най-голямата партия в страната, опозиционна партия, беше поставена в едно особено положение и поставена в страни от политическия процес. Ставаше дума за въвеждане на а, нов данъчен закон. става дума, че милиони са били отклонени към Ливия. И а, онзи, който е а, споменал, който е оповестил това, изложи цифри и данни, а, които станаха публично известни. След като а, вие сте обвинен в такова нещо, как смятате, че европейските граждани ще ви вярват? Благодаря. Много благодаря за вашия въпрос. А, вече посочих в моите встъпителни думи, моето положение в вътрешната политика в Белгия. А, аз ще следя за върховенството на закона в, целия Европейски съюз. И годишният доклад върху върховето на закона, който е един нов механизъм, ще е, следи за липсът на това да няма дискриминация в която и да е страна, включително и в Белгия. Това ще бъде част от годишния доклад. И това ще бъде най-доброто доказателство, че ние защитаваме върховенството на закона в целият Европейски съюз, както сме го правили през миналата година. Направих предложение за партньорска проверка пред съвета. И това ще въжи за всички страни членки, не само за някои. Трябва да бъдем особено внимателни към страните, в които има сигнали, че съществуват проблеми. нашите съдии в Белгия си вършат добре работата. Вярвам в, тяхната безпристрастност и в тяхната компетентност. Подобно е, надявам се, положението и в другите страни членки. Имам пълно доверие в нашия правов ред и в, в белгийското правосъдие. Не само белгийското, и в други страни членки. Много благодаря. Вие също така трябва да защитавате гражданските права. И главно сред тях е свободата на словото и свободата на изразяването. Те трябва да бъдат пълноценно защитени, тъй като са основна част от нашата демокрация. През последните години станахме свидетели на масова миграция – която мнозина не одобряват. свободата на словото значи да имат гражданите да се оплакват и да поемат инициативи в Европейския съюз. Някъде обаче се криминализира свободата на изразяването. Цензурира се Фейсбук, говори се за расизъм и за реч на омразата нещо, което води до нарушаване на основното право на свобода на словото и свобода на изразяването. Какво ще направите, за да предотвратите подобни заплахи? В моя портфел е включена и защитата на свободата на медиите, свободата на изразяването. Разбира се, по въпросите за миграцията може да има различни мнения. Не само в националните парламенти, но и другаде. Подобни различни мнения има и в Европейския парламент. Но има граници на това. Подобни дебати не трябва да дегенерират в расизъм. Едно е да излагате своите възгледи по отношение на миграцията, друго е да подстрекавате към ксенофобия и расизъм. Моя задача ще бъде да следя внимателно да не бъде прекрачвана тази граница. Да, хората могат да не са съгласни по някои въпроси, но ако подобен дебат се плъзне в посоката на расизъм и а, ксенофобия, неща, които са а, престъпления в наказателното право. Благодаря, господин председател. Европейската заповед за арест е основен инструмент в борбата с престъпността в Европейския съюз. Европейската заповед за арест, наред с правосъдните системи на страните членки е важен инструмент и Европейския парламент работи по този въпрос, да може нейното прилагане на Европейската заповед за арест да бъде пропорционално. Въвеждат се и цифрови методи в тази област. Но а, прилагането на тази практика трябва да бъде справедливо и пропорционално. Ще се стараете ли, господин кандидат Комусар, да направите всичко възможно, защото Европейската заповед за арест да продължава да се прилага, като съблюдава принципите на пропорционалност, за да може хората да имат доверие в правосъдната система. Благодаря. Благодаря, госпожо Канков, за вашия въпрос. Това е много важен въпрос в контекста на сътрудничеството между страните членки. Това е един наш успех. Ние продължаваме да укрепваме нашия капацитет. И сте права, че трябва да бъдем много внимателни, да се прилага справедливо и пропорционално ефективно този правен механизъм. Така че той да бъде в защита на правата на европейските граждани. Смятам, че има и възможност за по-нататъчно усъвършенстване на тази процедура. Имаме и важни решения на съда по този въпрос които хвърлят светлина върху прилагането на директивата. Трябва да видим как се развиват нещата от тук нататък. До година комисията ще направи оценка на прилагането на този инструмент. Трябва да се стремим към пълноценно и точно прилагане на използване на Европейската заповед за арест. Ако правилата да биват нарушавани, трябва да започне процедура за нарушение. Ако е необходимо да се направят промени, те трябва да бъдат обмислени. И необходимо е за това да има мнозинство в парламента. Това всичко се отнася до въпроса за баланса и пропорционалността в прилагането на този инструмент. Но до сега неговото използване е наш успех. Благодаря, господин Ландес. Говорихте за ефективност и колко важна е тя. И в декларацията за вашата мисия, за вашите цели и задачи, говорихте за сътрудничество между различните служби. Искам да ви попитам, можете ли да кажете нещо повече? Как възнамерявате да организирате това сътрудничество във връзка с прилагането на съществуващите много добри правила, за да сме сигурни, че различните а, органи прилагат правото по един и същи начин. Дали става дума за Европол или за други организации, много трудно е да, да се провеждат разследвания и да получим информация за тяхната работа. Необходим ни а, механизъм за обмен на информация. Говорите за сътрудничеството в правната област. съдебното сътрудничество и ефективният, ефикасният обмен на информация е много важен. Благодаря. Верно е, че трябва да подобрим обмена на информация. И ролята на комисията е в случая е проверката на информация. И като пазител на договорите, комисията трябва да следи правилата да се спазват. С Европол имаме някои трудности. Европол, пък и в по-широк план Интерпол, са обект на подобни въпроси. Става дума за точното прилагане на съществуващите правила. Има възможност за откриване на производство пред съда, ако тези правила не се спазват. Трябва внимателно да следим, че Европол и Евроюст прилагат точно правилата и улесняват сътрудничеството. Необходимо е да се направи повече за подготовката на кадрите и за правилното прилагане на всички европейски разпоредби. Необходимо е да, се положат допълнителни усилия в тази насока. А това беше първият кръг от въпроси до тук, а сега давам думата на Гое, госпожа Обри. Добро утро, господин Рейндерс. Днес няма да говоря от името на своята група, а от името на една организация, която утре ще публикува предложение за директива за бдителност. Всъщност десетки хиляди настояват за справедливост от предприятията, които нарушават правилата. За пример ще ви дам гражданите в Таранто, които страдат от замърсяването на заводите. Вие казахте, добро, доброволните ангажименти не са достатъчни и като комисар ще имате задължението да следите нормативната база в страните и отговорете ни ясно. Искаме календар, искаме ясен ангажимент за наказание на многонационалните предприятия. Благодаря, господин председател. Госпожо Обри, аз съм много ясен. Аз искам да защитавам потребителите при отстояване на техните права, както и гражданите по отношение на техните права. Аз смятам да предложа директива за наказателно производство във връзка с защита на потребителите, но също така и защита на гражданите при нарушения на правата на човека, на работници и служители. И е, що са, аз ще прочета внимателно вашето предложение. Аз, ако правилно съм ви разбрал, е, то ще излезе утре. Това е предложение за директива от различни организации. Ще имаме възможност да обсъдим това предложение в парламента. Ще видим каква е нагласата да предприемем максимални мерки и приемането на задължения. Споменахте и надлежната, задължението за надлежна проверка от предприятията. Аз казах в началото, че е необходимо да поискаме предприятията да формулират дългосрочни и средносрочни задължения в областта на околната среда и климата и да видим какво е участие на всичките части на веригата. Дали, ако е необходимо да се премине през задължителна надежна проверка, това ще бъде включено ще проведем дискусията и ще видим какви етапи трябва да преминем, но, както казах в началото, доброволните мерки не са достатъчни, затова е необходимо да предприемем нещо повече. Госпожо Обри, имате ли допълнителен въпрос за една минута? Моят въпрос е да уточняваш. Не става дума да се поиска от предприятията да се даде достъп до правосъдие на жертвите, които нямат достъп до правосъдие. В писмените отговори казахте, че трябва да се отчете пропорционалния характер на всички мерки за условията за лоялна конкуренция. Това, което ме притеснява, че в Белгия вие давате възможност на различните участници в подизпълнителската верига да избегнат отговорност. Кажете ни ясно, като комисар по правосъдието, смятате ли, че предприятията са извън рамките на, върх, на върховенство на закона, защото в момента има безнаказаност, жертвите нямат достъп до защита. Господин Рейндърс. Моят отговор е не. Не смятам, че многонационалните предприятия не са извън задълженията, проистичащи от правовата държава. Те подлежат на закона, както всички останали. Желанието е много ясно. През последните години в рамките на ООН бяха поети доброволни ангажименти, това не е достатъчно. Ние ще обсъдим докъде да стигнем. В дефиницията на това какви изисквания трябва да спазват предприятията като представяне на информация, мерките, които смятат да предприемат, те да са средносрочни, дългосрочни мерки и разбира се, съдебните органи трябва да има контрол, разбира се, трябва да има достъп до информация, която дава възможност да се гарантират правата на гражданите и потребителите. Попитахте дали многонационалните предприятия са извън закон. Отговорът ми е не. Приключихме първия кръг въпроси с участието на различните политически групи. Преминаваме към следващия кръг и сега ще дам на госпожа Нецинга да председателства втория кръг. Първият кръг, във втория кръг е господин Радев от НП. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Рейндърс, в отговорите на писмени въпроси на комисията Юри вие казвате, че се нуждаем от координиран подход за изграждане на взаимно доверие между съдебните системи. В своя резолюция от 4 юли 2017 година Европейският парламент поиска от Комисията да представи предложение за директива, определяща общи минимални стандарти, приложими за граждански спорове с трансгранично отражение. Като докладчик по този файл наистина вярвам, че това е начин за изграждане на взаимно доверие между нашите системи. Искам да знам дали възнамерявате да представите такова законодателно предложение? Ако да, кога може да се очаква това? И вторият ми въпрос: ако сте избран за комисар по правосъдието, ще предложите ли Европейска стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност, за да справите ефективно с проблема на европейско ниво? Благодаря ви. Благодаря, господин Радев, за вашите въпроса. Отговорът е да, в какви срокове. Мисля, че ще трябва да работим заедно възоснова на предложението през 2017 година, за да видим как да се постигне споразумение в парламента, как да се постигне мнозинство, преди да се опитаме да убедим съвета. В... Аз имам известен опит в съвета и мисля, че именно там могат да се очакват трудностите, особено в областта на гражданско-правни спорове, тук има доста силни колебания. Аз мисля, че трябва да работим заедно за това как да се постигне мнозинство в парламента за насоките, които комисията да включи. Това е свързано и с правото на инициатива, която новоизбраната председателка иска да признае. Е, защото един е, текст е, би трябвало да бъде прият от комисията в рамките на член 125. Що се отнася до корупцията и организираната престъпност, ние имаме един първи приоритет включен в дейността на бъдещата комисия, а именно създаването и функционирането на Европейската прокуратура. Защото ако искаме да защаваме финансовите интереси на Съюза, трябва да предприеме мерки, така че прокуратурата да започне да функционира през 2020 година и тогава за първи път ще можем да водим преследвания на европейско ниво и наказателни а, производства на европейско ниво. Това, разбира се, не пречи да има по-добра е, по-добър обмен на информация между различните държави членки. Организираната престъпност е в все повече области е, от, е, на европейско ниво. Европейската прокуратура ще бъде първият пример. За отговорите и Моят допълнителен въпрос е: какви допълнителни мерки възнамерявате да предприемете, за да подобрите достъпа на гражданите до правосъдие и да подобрите съдебното сътрудничество, така че да гарантирате, че нашите правосъдни системи се възползват изцяло от новите технологии и иновации, като по този начин допринасят за улесняване на търговията и инвестициите? Благодаря Ви. Искам да напомня, че по отношение на достъп на правосъдието, аз бих искал този достъп е, да бъде до независима съдебна система. Тук трябва да направим връзка с е, на върховенството на закона. Във всички държави че трябва да има истински независима съдебна система и това ще бъде чрез едни процедури по върховенството на закона и правовата държава и има таблото за правосъдие, има едно табло за правосъдие, което ще представим. Освен това, бюджета би трябвало да ни помогне да на някои държави членки да доразвият достъпа до правосъдие. Във всички страни има механизми за улесняване на достъп до правосъдие, но трябва да се предвиди съфинансиране от Европейския съюз, за да се подпомогне този процес, особено за най-уязвимите части от населението в, Белгите, в Белгия имаме активни механизми за пряк достъп до правосъдие. Трябва да използваме най-добрите е, практики, да информираме европейските граждани, но когато е необходимо да оказваме активна помощ за възможностите, които, с които разполага Генерална дирекция правосъдие. Следващият въпрос е от Карен Барли от групата на социалистите. Благодаря, госпожа председател господин Райндерс. Напоследък забелязваме, че се отдава приоритет на процедурата по член 7 от страна на комисията. Ако не греша, в вашите отговори член 7 изобщо не се споменава. Какво означава това? Означава ли, че ще разглеждате прилагането на член 7 по по-различен начин, отколкото го правеше Франс Тимерман с предходната комисия. По какъв начин ще процедирате по отношение на член 7? Госпожо Барли, аз искам да се прилага член 7 не само при сегашните случаи, но и в други случаи, ако се налага. Зная, че има проблеми и в други държави членки, така че ако се налага, трябва да го прилагаме по същия начин, по същия начин, на същото основание, както го правеше Франс Тимерманска. Ние искаме детайлен доклад не само от Европейската комисия, но от Съвета на Европа, от различните инстанции в Съвета на Европа, за да се докаже, че е необходимо да се задейства процедура по член 7. Аз отговорих по този въпрос вече. Това е част от един инструментариум. Ние се опитваме да прилагаме и други инструменти, които са включени. Това е механизма по върховенството на закона, който ще бъде публикуван в първата година от дейността на новата комисия. Трябва да се отправят препоръки към всички държави членки в случай на нарушаване нарушения без никаква дискриминация. Имам контакти с парламентаристи и бях изненадан, че за години наред беше възможно да се правят забележки по ситуацията с бюджета. Това е необходимо, но не и за ценностите, които споделяме. А това е много важно. В съвета иска да има партньорски проверки. Ние искаме да има механизъм. Ние искаме да използваме всички налични инструменти, като се използва и сегашната процедура в съвета, евентуално и други. Бих искал да добавя, че що се отнася до Унгария – аз се обърна към съвета, но това е позицията на сегашната комисия. Питам дали парламентът може също да даде своите разяснения, тъй като тази процедура е тръгна от парламента. Ние ще организираме диалог с всички държави членки, за да не допускаме нарушение на върховенството на закона. За допълнителен въпрос. В писмените отговори вие също говорите, че искате да гарантирате онези, които участват в наказателните процедури, трябва да бъдат гарантирани правата им. Какви предложения предвиждате в това отношение? Също вие подчертавате за нуждата да се засили съдебното сътрудничество между държавите членки и евентуално увеличаване на мандата на Европейската прокуратура. Считвате ли, че европейското право по процесуалните права е достатъчно за да може да действа Европейската прокуратура без да подкопава правото на справедлив процес. Считате ли, че е необходимо да се укрепят правата на лицата. Благодаря, госпожо Барли. Относно за Европейската прокуратура. Ние първо искаме да се приложи на практика Европейската прокуратура още следващата година. Така че ние ще го направим, въпреки че има още доста стъпки, които трябва да предприемем. Ние трябва да работим и по двата елемента, които споменахте. Трябва да се направят много неща, да имаме общ подход, обща набор от процесуални права. За момента това не е ясно, тъй като имаме различни системи и трябва да имаме това предвид но виждаме, че има някои ограничения. Видяхме го при прилагането на член 7. Става дума за спазване изцяло на върховенството на закона. Може да има различни процедури, но трябва да има независимо правосъдие, трябва да се спазват основните права през всички етапи на процедурата. Може би трябва да разширим мандата на Европейската прокуратура. Ние ще се опитаме да включим и въпроси, свързани с престъпления в резултат на тероризъм в трансграничен аспект. Тук не става дума само за защита на финансовите интереси на Съюза. Това може би ще изисква допълнителни човешки ресурси и допълнителен бюджет за Европейската прокуратура, тъй като не е едно да се говори за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с тероризма. Но трябва да видим как какъв общ набор от процесуални права можем, правила можем да имаме и след това да преценим дали трябва да се разширят правомощията на Европейската прокуратура. Следващия въпрос ще се зададе от Карен Мелшор. Вие може да го отговорите веднага, господин кандидат комисар, без да ви давам аз думата. Благодаря. Относно разрешаването на спорове по платформите с цифровизацията, която е повсеместна, европейските граждани трябва да разрешават спорове в рамките на платформи. Платформи тъй като eBay и YouTube сами ли трябва да определят какви да бъдат правилата за решаването на тези спорове. Има също в някои страни ограничен достъп до правосъдие. Извън съдебните решения е съществена част от правосъдната ни система, но има приватизиране на голяма част от правосъдната система. Ние трябва да гарантираме, че правата на потребителите, основните права на европейските граждани ще бъдат гарантирани дали европейския модел за разрешаване на спорове и извънсъдебните разрешаване на спорове ще отчетат спазването на правата в държавите членки. Отговор. Госпожа Милчор, аз поделям вашето виждане, че има проблем с различни платформи, такива, които са извън Европейския съюз, така че трябва да имаме това предвид. Когато една онлайн платформа са цели в потребителите на Европейския съюз, разбира се, тук се прилагат правата за защита на потребителите. Ние трябва да отчитаме правата на потребителите на базата на съществуващото сега законодателство. Доли ако платформата е базирана извън Европейския съюз, нещата са ясни. Второ, Съдът на Европейския съюз също даде своето тълкование какво означава, ако има целенасочено третиране на потребителите в Европейския съюз, дали е възможно да се намери извънсъдебно решение Това са едни от възможностите, които съществуват в Европейския съюз, които иначе са повече от 460. Потребителите трябва в крайна сметка, може би, да се обърнат към съда, за да получат а, решение. Искам да спомена два елемента. Първо, аз казах, че ще работим да има директива за колективно разрешаване на спорове, да се даде възможност на множество обединени потребители да потърсят правосъдие. Споделям вашето виждане, че трябва да се потърсят нови механизми. Не искам да дам конкретен отговор, дали ще става дума за медиатор или нещо друго, но по-добре трябва да организираме различните възможности за альтернативно разрешаване на спорове вътре в Европейския съюз и да изпращаме повече информация, тъй като потребителите не винаги разполагат с достатъчно информация. Те трябва да знаят, че имат възможност да се откажат от услугите на дадена платформа и че има механизъм за вътрешно решаване на споровете. няма по-различно третиране на платформите извън Европейския съюз. Благодаря ви за отговори, за това, че искате да се спре приватизирането на правосъдната система. Също се радвам, че вие казахте, че искате да се намали броя на небезопасните продукти в онлайн платформите. Това трябва да се отнася обаче и за творческото съдържание. Има доста неясни разпоредби, свързани с отговорността на посредниците, което създава риск за основните права и се стига до решения, които са произволни. Често автоматичните решения, свързани с филтри, се прилагат. Как ще гарантирате, че всички подобни автоматични решения, пряко или непряко, които се използват, ще съблюдават правата на гражданите. Вие видяхте, че в декларацията на новоизбрания председател на комисията се предвижда през първите 100 дни да се работи в сферата на цифровизацията. Много комисари са ангажирани. Имаме изпълнителен заместник председател на комисията, който ще отговаря по тези въпроси. Също се предлага законодателен акт за ефекта от изкуствения интелект. Също тук трябва да спомнем е, и за алгоритмите. Какви са възможностите за прилагането им? Аз не искам потребителите да се третират от роботи, от машини. Искам да има някакви човешки отношения. Искам да се обърна към човека, ако имам някакъв проблем. Има възможности това да стане. Важно е също за националните органи, които отговарят за контрола или за съдиите, да разбират какво точно се е случило, защото ако нямате достатъчно информация, ако не можете да изпробвате различни приложения, няма да, как да организирате контрола а, и да решите как да защитите потребителите. Така че зная, че през първите седмици предстои огромна работа да се види кои са най-добрите начини да се прилага един човешки етичен подход към изкуствения интелект. Вече има някои решения, свързани с интернет, но това не е достатъчно. Необходим ни е законодателен акт. Следващият въпрос е от госпожа... А, извинете. От господин Питърс от НП. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски. за да продължим въпроса за изкуственият интелект. Разбирам, че в него се крият огромни възможности, много предимства, като например безопасността на автономните а, превозни средства, коли, които вървят без шофьор, но в момента няма един европейски рамки – които да регулират тази дейност. Нерегулираният е, изкуствен интелект е, крие заплахи. Съществува опасността отделните страни членки сами да създават правни норми в това отношение. Искам да ви попитам, колко време ще е необходимо, за да може с, чрез хоризонтални усилия да се създаде подобна а, правна рамка, която да даде възможност за конкурентоспособност на предприятията. А необходимо е, разбира се, данните а, на гражданите да бъдат достатъчно защитени. Това област в която Европа ще осъществява надзор и контрол? Благодаря, господин Петърс. Пред, предложих първите стъпки в тази област през първите 100 дни на работата на колегиума. Ще работим за нова правна рамка за изкуственият интелект. Необходимо е модернизирането на съществуващите разпоредби. Това няма да е лесно. Но мисля, че вече имате представа как ще работим в тази област. Но още в самото начало, през първите 100 дни, трябва да се заемем с това. Една подобна правна рамка ще бъде хоризонтална по своята същност. Запознат съм с нуждите на някои сектори, например транспорта или здравеопазването където е необходимо да се вземат по-точни мерки. Подигате въпроса за отговорността. Примерно при автономните превозни средства. Ако примерно в Брюксел стане катастрофа, кой ще отговаря? Собственикът ли на колата, производителят на, на колата, а може да предположим, че в случая става дума примерно за цяла поредица лица, които използват нови технологии, нови приложения. Няма никакво съмнение, че са необходими усъвършенствани правни рамки за тази дейност. Трябва да започнем с анализ, за да сме сигурни, че ще можем да установим а, кой трябва да носи отговорност при съществуването на толкова много звена в тази верига. Благодаря. А, анализът показва, че около 2030 година 70% от економическите предимства в това отношение ще бъдат за САЩ и Китай. Цифрата е 70%. Защо а, а, сме изправени пред това състояние на нещата с нашите конкуренти? Не бих се ангажирал с а, число. Работим за обновяването и модернизацията в тази област. И още преди 20 години на Европейската среща на върха в Лисабон се каза, че ще има световни лидери в тази област. Когато започнахме работа по програмата 2020, имахме преди това. Необходимо е да окажеме повече са подкрепа на новозникащите предприятия, на онези, които работят за иновации, като същевременно защитаваме правата на човека и основните права. И друга много важна област е защитата на данните. И парламентът е направил немалко в това отношение до сега. Създаваме стандарти, упражняваме натиск, включително и спрямо американците, за спазването на тези стандарти. Необходимо е обаче съвместна работа, синергия между иновациите и защитата на основните права. Това въжи за всички. Благодаря. Господа Волтес. Добре дошъл, господин Райдес. Въпросът ми е следния. Става дума за а, колективната правна защита. И скандалите, на които станахме свидетели, например, с Ryanair, така наречения Дизелгейт, Европейската комисия направи предложение за колективно действия в такива случаи, за да може гражданите съвместно, заедно да търсят справедливост и правосъдие. Сега да кажа нещо за Дизелгейт. Аз пътувам с велосипед за Европейския парламент, спирам на светофарите и виждам, че край мен има много несправни коли. Това въжи и за останалите велосипедисти. Защо Европейската комисия смята, че ако съм собственик на Volkswagen, имам, мога да имам право да съда Volkswagen? но ако а, съм изправена пред Volkswagen всеки ден, нямам право на защита. Как мога да имам достъп до правосъдие, за да потърся правата си в този случай? Съвсем конкретно ще кажа. Необходимо е преди всичко, разбира се, да приспособим а, новата директива, за да може да се търси а, колективна а, съдебна защита. Напълно споделям вашето мнение, че е необходимо да се организира този процес необходими са действия, които да дадат възможност на група потребители да търсят правата си по съдебен ред. Има възможност да обсъдим с колегите в комисията как да се организира този процес и в други случаи, не само за защита на потребителите. Вие като потребител, разбира се, сте загрижена за своите права, но става дума и примерно за нарушаване на нормите, екологичните норми за опазването на среда. Смятам, ще опитам и мисля, че ще бъде възможно да стигнем до решение на съвета още през ноември по въпроса за създаване на директива за колективната съдебна защита. И ще може да ни вземем това като пример, който да покаже на гражданите и в други случаи как могат да действат. Ще разговарям с комисарите, които отговарят за различните аспекти на този въпрос, примерно за защита на околната среда. Но както не един път съм обяснявал, трябва да се борим срещу промените в климата, трябва да сме начало в тази област след споразуменията в Париж. Но наред с защитата на потребителите трябва да защитаваме и гражданите срещу нарушения на техните права от такъв вид, но затова трябва да разговаряме и с други членове на комисията. Сигурен съм, че директивата, целта директивата много ясно казва, че в някои случаи е възможно да се предприемат колективни действия. Това е тава дума директивата за представителните действия. Благодаря за този отговор. Не знам дали да бъда насърчена или да се безпокоя, защото вие казахте някои неща, които могат да се разглеждат като взаимно противоречиви. Но ще поемете ли ангажимент първо, че ще направите необходимото, за да се отпуши в, а, решаването на този проблем в съвета и за колективната съдебна защита и и как може тази директива така да бъде направена, че и други граждани да се възползват от нея? Отговора повтарям, ще се опитам да постигнем решение на съвета, ако е възможно, до ноември. Не знам дали ще е възможно това да бъде постигнато. Може би ще стане възможно това до ноември. От, от там нататък ще мислим за директивата. Разбира се, казах и, че ще разговарям с другите комисари, включително ще разговарям и с вас в парламента, за да разширим възможностите за колективни действия и по този начин ще изпратим едно много ясно послание към гражданите на Европа, че искаме да бъдем начало в различни области. А не става дума само за отделни изолирани инициативи. Това е отговора на първият и на вторият ви въпрос. Благодаря. Сега от зелените. Добре е дошъл, господин кандидат комисар. Въпросът ми е свързан с важен аспект на механизма за върховенство на закона. Не само съдебната система, но и гражданското общество са подложени на атака в много държави членки в момента. Как е, възнамерявате да предвидите гражданското общество с един съвсем е, пресен пример? за правата на младсинствата, правата на ЛГБТ са застрашени. Наскоро в Польша имаше атаки. Как ще защитите гражданското общество и техните права? Благодаря, госпожа, госпожо Хаутала, за въпроса. Проблемът е сериозен. Трябва да се види дали да се започнат процедури за нарушение или процедури по член 7. Но може би можем да бъдем по-ефективни на място с помощта на фактори на място. Имаме програ... различни програми, имаме и средства. Много се радвам, че сегашната комисия се опитва да запази същото ниво на ангажираност през новата многодишна финансова рамка. Възможно е да се окаже помощ на различните организации на гражданското общество с финансиране. Също така мог, може да се осигури обучение и да се предостави е, техническа специализирана помощ от комисията. Ще бъде много важно да обърне внимание на най-трудните ситуации. Има връзка между механизма, който организираме с доклада за върховенството на закона и избора на проекти, които с гражданското общество ще се отстояват принципите на гражданското общество. Като министър на външните работи в Белгия, аз имам ангажимент към защита на мълцинствата е една от, е, е, например, ЛГБТИ са е една уязвима малцинствена група. Ние трябва, не са единствената. Ние трябва да бъдем активни и така. Е, подкрепата от страна на бюджета е много важна и аз ще се опитам да защитавам необходимостта от финансов капацитет. Сега, ако има връзка между фин, многодишната финансова рамка и върховенството на закона ще трябва да можем да финансираме пряко дадени организации, защото ако има нарушение на върховенство на закона, ще би било жалко да спрем финансирането на определена организация. Въпрос. Вие говорихте за Парижкото споразумение. Сега възникват проблеми с върховенство на закона по отношение на измененията в климата. И има хора, които, на които се отказва достъп до бездействие по отношение на климата. Ще, и, има, ли, ще има ли право на правосъдие за хора, които се борят за, против измененията в климата. Имате ли идея как да се осигури достъп до правосъдие? Ако ще взимаме ангажимент, трябва да можем да потвърдим реалността на ангажимента. Националните парламенти могат да го направят, Европейския парламент може да го направи и самите граждани би трябвало да могат да направят преценка на ангажимента, който сме поели, да речем, в Парижкото споразумение. В моя ресор ще е, създадем е, възможност за колективна защита, колектив, колективен и са гражданите. Защо да не помислим за същото и в други области? но може би трябва да има гаранция, че има сертифицирани организации с ясна идея за прозрачността на средствата и с капацитет и с способността за избягване на конфликт на интереси. Не бих искал да прилагаме американската система на колективните искове. Благодаря. Следващия въпрос е от господин Любретон от групата Идентичност и демокрация. Добро утро, господин Рейндес. Вашият приоритет е да се спазва върховенство на закона в цяла е, Европа. Разполагате с две възможности, два инструмента. Периодичен преглед в е, всяка страна, годишен е, процес и от друга страна финансови санкции. Не смятате ли, че всичко това е ще доведе е, до неблагополучие в държавите членки. Вие имате твърде широко тълкуване на върховенството на закона, тъй като смятате, че това включва борба за социална справедливост. Няма ли да ви даде това възможност е, да започнете мерки не само срещу Полша и а, Унгария, но и срещу жълтите жилетки в а, Франция. Ще разполагате ли с възможности? От една страна има гръцкия комисар и, госпоя, и госпожа Юрова, които имат горе-долу подобен ресорт. В, а, вие обединявате няколко поста. А, министър на външните работи, участвате в консултациите по правителството в някои държави членки има малко кралски преговарящи за правителство. Във Франция със сигурност няма. Що се отнася до върховенството на закона, това, което се опитваме чрез този механизъм е да се обърнем към... Аз се обърнах към парламента с такова искане от, от съвета. Искам същото да се направи анализ във всички държави членки по недискриминационен начин. Малко, прилича на подхода в бюджета. В Европа има много стриктни бюджетни критерии в съвета и е, е, недискриминационен подход от страна на комисията. Същото ще бъде и в механизма. Ако погледнем правовата държава, всички държави членки ще има е, препоръки, оценка ние, ще, ние няма да допускаме дискриминация и целта ще бъде превентивна, за да не се стигне до истинско нарушение. Ето затова е много важно е, европейците да е, говорят, да обсъждат за ценностите, които поставят в центъра на европейския проект. Всички говорят за проект основан на ценностите и е хубаво да видим, че имаме предвид едно и също съдържание и го прилагаме и че прилагаме едни и същи правила по отношение на върховенство на закона, дали отива твърде далеч. Социалната справедливост е в сърцето на европейския проект. Ние е, ще анализираме как се развива ситуацията в различните държави членки. Най-важното сега е да работим заедно. Госпожа Йорова ще излезе предложение по, за, карт, за харта по върховенство на закона, състоянието на демокрацията. Моята цел ще бъде да обединя всичко това и да проведем съдържателен дебат във всички институции. Тоест, подходът ще бъде междуинституционален диалог, в който парламента ще участва пълноценно. Благодаря. Аз продължавам да възразявам, че вие съчетавате три поста. Ето, не, не е това модела, който искам за върховенството на закона. Преди е, спирането на тока казахте, че сътрудничество е за предпочитане от санкциите, само че вие веднага започнахте да говорите за санкции. Казахте, че трябва да има връзка между многодишната финансова рамка и върховенство на закона. Също така е, осъдихте националистическата риторика, казахте нациите, които искат да доминират, а не да сътрудничат. За коя държава имате предвид? Моите въпроси са какъв е вашия модел европен? Искате ли Европейска федерална държава и какво място предвиждате за свободата на всяка европейска нация. Искам да ви уверя, ако ме изберете, аз много бързо ще напусна трите поста, които вземам, Когато го в, в своите встъпителни думи аз споменах три страни, които прилагат все повече едностранен подход в ущърп на многостранния подход, който ние прилагаме. Европа е пример за многостранен подход пар екселанс. Държавите са членки, са тези, които взимат решение. Европейския проект се основава на волята на държавите да развиват сътрудничество дали има, дали предвижда място за държавата, за държавите да водят политика, ми това вече съществува. Но, когато, но, но понякога се взима решение за обединяване на усилията. И тогава не е ли разумно да се предприемат мерки на европейско ниво? При превенцията и санкциите акцентът е върху превенцията, а не върху санкциите. Господин Станканели от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател, госпожо председател, господин комисар. Според службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, годишните загуби за економиката и ключовите сектори, различни продукти стигат до 60 милиарда годишно. За Италия годишните загуби от фалшификации стигат до 10 милиарда евро. Оценката на службата на ООН до, сочи, че в Европа загубени 460 хиляди работни места. В писмото се споменава, че вие ще бъдете натоварени с защита на потребителите. Как ще правите така, че гражданите да бъдат информирани, за да не купуват фалшифицирани продукти и какви конкретни мерки смятате да вземете срещу фалшификатите? Благодаря ви. Благодаря ви за поставения въпрос и ролята, която можем да играем в борбата срещу фалшифицирането на стоки. Това е престъпна дейност, така че Митническите служби трябва да работят на първо място, за да установят подобни случаи. Ние ще водим дискусии с бъдещият изпълнителен заместник-председател на комисията, отговаря за економиката. Всички държави членки трябва да прилагат санкции срещу лица, които са заети в дейности с пиратство или фалшифициране на стоки. Трябва да се улесни сътрудничеството между съдебните органи в борбата срещу престъпността, свързана с интелектуална собственост. Тук трябва да се засилят действията ни. Трябва да се изготви и доклад по предизвикателствата и най-добрите практики в съдебната област за справяне с подобен тип престъпност. Трябва да има на обмен на най-добри практики между държавите члени. Що се отнася до защитата на потребителите, цифровите платформи онлайн трябва да използват всички възможности да свалят от продажба веднага, след като установят фалшифицирани стоки. Трябва да има сътрудничество с органите за защита на потребителите. Надявам се, че статистическите данни, които ще съберем, ще покажат колко важен е този е, сектор и че трябва да има по-засилена координация в рамките на Евроюст. Също вече има предвидени санкции. Ние ще ги анализираме, да видим дали е необходимо да отидем по-далеч, но най-вече трябва да има по-добра координация. Eh, Благодаря председателката фон дер Лайен говори за принципа а, приемане на един акт и отмяна на друг. Кой, кои от законодателните актове във вашия ресор могат да бъдат отменени чрез а, така че да се приемат законодателни акти, актове защита на интелектуалната собственост, особено в интерес на малките и средни предприятия, така че те да произвеждат много повече. Благодаря. Аз все още не съм изготвил списък от законодателни актове, които да бъдат премахнати. Ние ще работим, за да се преразглеждат някои от елементите, някои от директивите. Относно малките и средни предприятия, мисля, че трябва да се положат усилия, така че да се намали административната тежест, и блокажът, който може да засяга малките и средни предприятия или стартиращите предприятия, които нямат същите възможности като големите предприятия, за да отговарят на изискванията. Трябва да се държи сметка за защитата на данните. Често има критики в това отношение. Общия регламент за защита на данните предвижда възможности за малките и средни предприятия. Така че е, трябва да видим кои са ненужните норми, ненужните изисквания към малките и средни предприятия и стартиращите предприятия. Преди дам на господин Аримо, искам да кажа, че ние малко закъсняваме, така че ви моля действително да спазвате регламента от въпрос в рамките на една минута. Ако дори въпросите са ви по-малко от една минута, още по-добре. Господин Аримо. Добре е дошъл в Европейския парламент. Аз също ще говоря на моя роден език, който е немски. Вие знаете за регламента за правата на пътниците. Много от потребителите в Европа са разтревожени. Това е едно, един цялостен регламент, прилага се в държавите членки. Аз съм се опитал да разгледам състоянието на нещата. Необходимо е да има един игромент, а не няколко. Трябва да се защитят потребителите и малките и средни предприятия трябва да има повече еднаквост, повече разбиране. Споделите виждането ми, че що се отнася до защитата на потребителите, трябва да има еднакви правила за вътрешния пазар, които да бъдат ясно разбираеми. Тези правила за защита на потребителите не трябва ли да бъдат допълнително хармонизирани. Да, благодаря ви. Аз напълно споделям това виждане, особено механизма за това какви гаранции могат да се дадат за защита на потребителите в държавите членки. И ние ще се опитаме да постигнем максимална хармонизация за защита на потребителите. Това, което се предвижда в много от текстовете, т.е. да има максимална хармонизация на закрилата на потребителите. Но трябва да се разглеждат и някои конкретни случаи трябва да има възможност някои държави членки да отиват по-далече от това, което се предвижда като закрита, особ... закрила особено за по-уязвимите категории потребители. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да говоря също и за авиокомпаниите, защото има сериозна ситуация след фалита на голяма агенция за пътувания. 600 000 души са засегнати. За пътниците нямаме същия капацитет да реагираме, когато има фалит на авиокомпания. Имам, трябва да имаме гарантирани права на европейско ниво и за пътниците. да може да се сравни с това, което се случва сега с фалита на пътническа агенция. И какво става, ако дадена авиокомпания фалира? Положително се отнасям към вашия въпрос. Да, трябва да вървим към хармонизация, като сме внимателни да дадем възможност за по-конкретни действия по отношение на уязвими потребители. Благодаря ви за този отговор. Искам да отида малко по-далеч и да ви запитам дали сте готов да се направи проверка на всички правила, свързани с защита на потребителите, за да видим кои са тези области, в които може да се примени към пълна хармонизация. Още сега вие също отговаряте за стратегията или поне за разработването на стратегия за малките и средни предприятия. Вие казахте, че ще разгледате различните мерки, които могат да се предприемат в тази насока. Бихте ли могли да ни кажете какви са конкретните мерки, които сте убеден, че трябва да се предприемат и които могат да подобрят положението и да улеснят малките и средни предприятия, което създава 90% от работните места в Европа, особено за най-малките предприятия с работници не повече от 10 души. Отговор да, ще бъде направена оценка. Трябва да се потърси максимална хармонизация. Това ще даде повече гаранции за потребителите може би проверката ще покаже, че можем да оставим е, известен марш е, е, за допълнителни мерки, които да се предприемат от държавите членки, ако го желаят. Що се отнася до малките и средни предприятия, мога да приведа конкретен пример с общия регламент за защита на данните. Ние се намираме в етап на засилена цифровизация и трябва да сме все по-внимателни малките и средни предприятия дали имат капацитет е, да намерят мястото си в цифровата ера, без да са подложени на същия обем правила, както за големите. Има конкретни мерки за малките и средни предприятия в общия регламент за защита на данните. Трябва да видим в останалите законодателни актове как стои този въпрос, особено тези, които са свързани с изкуствения антилект. Благодаря госпожа Пага Заортунгуа. Благодаря, госпожо председател. Господин, господин Райнес, виждате, че света се променя, глобализират се престъпленията и търсенето на безнаказаността кандидата за кандидата за комисар Йохансън каза, че трябва да се преодолеят слабостите и да се обърне внимание на новите предизвикателства. Също се отнася и в областта на съдебното сътрудничество. Трябва да има взаимно признаване и изпълнение на съдебните решения. Трябва гаранции, за да се избегнат злоупотреби за да защитим върховенството на закона и демокрацията и Европейската заповед. Не може да има безнаказаност в Европейския съюз за безнаказаност за тежките престъпления, както казаха. Трябва да се направи повече в това отношение. Ако имам ясни ангажименти ако се извърши подобряване на Европейската заповед, това предвидено ли е? Благодаря ви за това, че връщате, ме връщате към въпроса за Европейската заповед за ареста. Знаете, че сега Европейския парламент ще може да завежда дела в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза. Европейската заповед за арест е успешен пример за сътрудничество. Доста често се прилага тази заповед, което много съкръщава времето за реакция. Има а, около 40 на решения на Съда на Европейския съюз, а, а, които дават а, а, насоки на държавите членки за постигането на равновесие между ефикасност на съдебното преследване за тежки престъпления и правото на защита. и комисията е на път да направи оценка на положението и в тази а, връзка трябва да се види дали всички държави членки правилно прилагат а, а, и ефикасно този механизъм а, и ако се окаже, че не е така, да се задействат процедури за неизпълнение, както вече казах, ако оценката покаже, че е необходимо да се извършат промени в Европейската заповед за ареста, аз ще съм готов да се направи такова преразглеждане, разбира се, в дискусия с Европейския парламент, защото е необходимо да има мнозинство в парламента за подобно изменение, за да се постигне съгласие с съвета. Да, може да се отиде по-далече в е, ефикасната битка срещу определени форми на тежка престъпност. Много ви благодаря, господин Райдес, за този ангажимент, е, за всяко едно подобряване на прилагането. Ще имате нашата подкрепа. Имам и друг въпрос към вас. В писмените отговори поемате ангажимента за правилното спазване на директивата за определене на минимални стандарти за права, подкрепа и защита на жертвите на престъпления. Това е де минимус проект, за да се защитят лицата, които са претърпели най-големи травми, най-големи щети. Предвиждат се минимални права за информация, също за компенсации. Много добри думи бяха изречени, но много държави членки не изпълняват ангажиментите си на практика. Жан-Клод Юнкер през 2016 възложи изготвянето на доклад за жертвите на най-тежки престъпления. Ние се нуждаем от един комисар, който да се разбунтува срещу ситуацията по отношение на защитата на правата на жертвите. Ще бъдете ли вие този комисар? Аз напълно споделям това, което казахте. Първо, трябва да се види как се спазват поетите ангажименти на практика. Действително, в рамките на борбата срещу тероризма, жертвите на тероризма. Брюксел, знаете, както и много други градове в, града, в Европа бяха засегнати. Имаше много жертви, така че ще видим как се прилага на практика правилата. Но това не трябва да е свързано само с жертвите на тероризма. Има елементи, които са на лице, но мисля, че трябва да да видим какъв е достъпа до правосъствие, за информиране на жертвите, за подпомагането им. Има пилотен проект, що се отнася до жертвите на тероризма. И има също препоръки, включени в доклада на госпожа Милке, което надявам се да доведе до по-добра закрила на жертвите. Благодаря ви. Следващия въпрос е от госпожа Видеком независим. Благодаря. Бях много благодарна за откровенността, с която кандидат комисара се отнася към въпросите с, с определени твърдения по негов адрес. Като имаме предвид, което господа Фонденова е много ясно казва в своето писмо, не трябва да има никакво съмнение по отношение на интегритета и поведението на комисарите. Смята ли той а, да се отстрани, докато не бъдат решени тези проблеми? Това е въпросът ми. А благодаря ви за въпроса, госпожо, госпожо Уидекъм. Но, както казах в моите встъпителни думи, няма обвинения в момента. А, има твърдения. Имам намерение да се защитавам и а, Казах го още в самото начало, ще продължа да го правя. Ама сега има нови а, обвинения спрямо вас. Като се има предвид, че има стотици хиляди невинни граждани в целият Европейски съюз, които по грешка или злонамерено а, биват обвинявани. Те биват суспендирани или пък нямат право да кандидатстват за определени работи. И как ще изглежда в техните очи, когато ръководителите на една голяма организация като Европейския съюз а, се смятат за невинни. Разбира се, човек е невинен, докато не е доказана вината му. Това е едната страна на въпроса. Другата страна е, че правосъдието трябва да бъде прилагано еднакво за всички. Това е вторият ми въпрос. Отговорът. Съгласен съм, че всички трябва да се радват на еднакво отношение на правосъдието. При първият случай на обвиненията, те бяха оставени без последствия, предполагам, че и при втория случай ще бъде така. Благодаря. Следващият въпрос от групата на социалистите, госпожа Калдеорам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин кандидат комисар. Ако бъдете избрана една от вашите задачи ще бъде да сте сигурни, че основните права са изцяло защитени в цифровата ера. И това се отнася особено до последствията от е, изкуствения интелект. Вие засегнахте до някъде тази тема, но бих искала да кажете по-подробно. Имам следните въпроси. Как ще гарантирате защитата на личния живот и личните данни и принципа за недискриминация в процеса на събиране, обобщаване и съхранение на данните, като имаме предвид, че вече виждаме как хората биват шпионирани, правят се неправомерни заключения и прочее. Второ, как ще избегнете тези данни да бъдат използвани за правоприлагане? така че при това да се прилагат принципите на необходимост и пропорционалност. И още един кратък въпрос. Ще застанете ли твърдо на позицията, че при първоприлагането основните права се зачитат абсолютно и изцяло? По втория въпрос отговорът ми е да. Казах го вече и преди. Разговарял съм с членове на парламента. Първият елемент от моят портфейл, ако го получа, ще бъде защитата на основните права. А, колкото до изкуственият интелект, необходими са ни иновациите, необходими са ни нови продукти, но добавената стоеност трябва да предвижда пълно зачитане на личния живот, на непрекосновеността на личните данни и основните права. Вече казах, че през първите си 100 дни като комисар ще работя върху нови разпоредби за човешките и етични аспекти на изкуственият интелект. Говорихте за някои приложения, но трябва да се запитаме – Погрижили ли сме се за основните права още в самото начало, още при проектирането на продуктите, при тяхния замисъл? Какви са алгоритмите, които използваме? Каква е логиката, която следваме? Защото всички национални органи, включително и съдебната власт, имат за цел да следят за това. Така че Комисията не трябва обязателно да приема нови е, законодателни актове, трябва да помогне на националните власти да разполагат с необходимата информация, да прилагат съществуващото законодателство в тази област. И както казах и по-рано, ще работим сектор по сектор, където е, има различни, различни трудности в транспорта, в здравеопазването, другаде. Защото ако искаме да защитаваме личният живот, неприкосновеността на личния живот, да се борим с каквато и да е дискриминация, трябва да започнем още в самото начало, още при проектът. А, това въжи и за потребителя, и за властите. Благодаря. А, като се имат преди вашия голям опит в, в, в външните работи, Смятате ли а, да играете роля в външното измерение на защитането на, лич... защитата на личния живот? Искам да попитам, какви ще бъдат вашите конкретни стипки за отстояване на европейският модел в това отношение? И как ще гарантирате в международните преговори, особено с САЩ, няма да се стигне до ерозиране на защитата, предвидена на тези права, и тя да бъде включена в проекто споразумението. И накрая, ще потвърдите ли, че ще заемете твърда позиция в комисията, че всички, които работят в областта на правоприлагането, също ще гарантирано за опазване на основните права. По последния въпрос, да, отговор е ясен, да. Колкото способността за отстояване на нашите стандарти при преговорите за трети страни. Борим се с промените в климата, срещу измененията в климата. Говорите за опазване на основните права, за нашите ценности. Ние се борим за тях не само в Европейския съюз, но и навсякъде другаде за да бъда съвсем ясен. С удоволствие ще обсъждам тези въпроси с вас, за да можем да възприемем общ подход за тяхното решаване. И трябва да направим това преди да приключим нашите преговори с САЩ и преди да подпишем споразумение с Съединените Американски щати. Защото ако не го сторим, ще доде влиянието отвън. Примерно от американските закони, които могат да влияят върху нас в Европейския съюз. Трябва да имаме това предвид още в самото начало. Господин Мело от НЕП. Господин Райдес, във връзка с новият европейски прокурор. Имате ли предвид да предприемете нещо за укрепване на Европейската прокуратура? И то Европейската прокуратура да започне да работи до 2020 година, особено като има директивата ПИФ, Какво имате предвид да направите в тази област в най-кратки срокове? Как предвиждате а, е, прокуратурата а, а, да избегне влушаването на отношенията с някои страни? И второ, съгласен ли сте, че, че някъде където се продават гражданство на Европейския съюз, продават се европейски паспорти, както в Малта, например? Съгласни ли сте, че това е сериозна заплаха за сигурността, корупция и избягване на данъчно облагане? И накрая за обвиненията към вас, те са много важни е да ни кажете за тях нещо повече. Благодаря. Първо е за Европейската прокуратура. Първата ни задача ще бъде преди края на следващата година тя да започне да действа. И вече съм в контакт с заинтересованите страни. Имам един списък стъпки, които трябва да бъдат предприяти. Свързах се с новия главен прокурор, господин Ковеши. Първо трябва да имаме колегиум в прокуратурата, да имаме прокурори. Второ, трябва да оказваме повече натиск за правилното прилагане на директивата. И да се направи необходимото, да имаме достатъчно финансови средства, предвидени в бюджета за функционирането на Европейската прокуратура. Ще направя необходимото в многодишната финансова рамка да бъдат предвидени подобните, подобни средства, които ще бъдат необходими за нейното функциониране. Разбира се, както казах вече, и в случая с тероризма, кога става дума за трансгранична дейност, много важно е Европейската прокуратура да работи по този въпрос. Сигурен съм, че ще можем да напреднем по този въпрос. Сега по този втория въпрос за продаването на паспорти. Някои страни създават улеснение за влизане от граждани на трети страни в Европейския съюз. Едва ли можем да организираме цял пазар на европейско, за европейско гражданство? Значи, имаме много ясни позиции по отношение на националността Имаме свобода на, свобода на движението. Имаме група от експерти, а, за да съберем повече информация. Защото сега за сега нямаме конкретни факти, нямаме на достатъчно данни, числа, кои предлагат а, паспорти, а, кой а, получава подобни паспорти, дали става дума за корупция, за изпиране на пари. И сме решени да се борим с това явление, защото искаме да защитаваме европейското гражданство, което е много важен елемент от нашите ценности. И в никакъв случай не трябва да се допуска да се организира пазар на подобни документи. Отстояването на върховенството на закона е една от отличителните характеристики на вашия ресор. Бихме искали ангажимент от вас да засилите механизмите съдебно сътрудничество, особено Европейската заповед за арест, но трябва да се зачита и конституционния ред в държавите членки. По отношение на незаконния вод в Каталуния, Европейската комисия имаше много ясна позиция, като заедно с това от потвърди, че държавите членки имат свободата да гласуват както желаят. Потвърждавате ли тази позиция? Освен това, приемате ли задачата възложена на, от госпожа фон Денлайн на господин Схина за защита на европейския начин на живот? Аз подкрепям позицията, че трябва да защитаваме европейския начин на живот. Член 2 от договора изисква това. И защитата на всички ценности, на основните свободи са част от ресора. това са области, в които трябва да работя и да защитя, защитавам европейския начин на живот поради наличието на член 2. Що се отнася до, а, втория, до втория въпрос, ние трябва да зачитаме конституционния ред във всяка държава членка. Аз съм го казвал а, това е в Белгия. Във всички държави членки има пътища за промяна на Конституцията, но аз ще се придържам позицията. Освен това, искам да кажа, че се прави оценка на спазването. Ако е, да се въведе процедура за е, промяна, ще я въведем. Госпожа Корнелия Ернст. Благодаря. Моят въпрос е следния. В последното съобщение на комисията от 2019 година медийните свободи са посочени като област, която комисията ще оценява по отношение на спазването на правовата държава. Разбираме, че има възможности да се публикуват доклади за свободата на медиите и очакваме комисаря натоварен с върховенството на закона да постави този въпрос на, на високо място в списъка с приоритетите. В белгийската преса през лятото прочетахме, за, се спомена за, публи, за публикуване на поверителна информация. And, um, urged you to modify this proposal. And my question is, no, now you can. Uh, можете ли да поясните какво е състоянието на предложението? и какво бихте предприели като комисар? Тук има два отделни елемента. На национално ниво има различни органи, различни процедури. В Белгия имаме процедури. Аз казах, че ние ще адаптираме разпоредбите в съответствие с препоръките на консултативните органи. Това беше и реакция на Сдружението на журналистите. Аз уверих Сдружението, че ние не искаме да ограничаваме възможността им да публикува информация. Е, и за журналистите не бихме искали да има е, ограничение. Като комисар бих искал да може да се спазва директивата за лицата, подаващи информации. Първо, във всички държави членки трябва да има законодателство, което организира процеса. Ние трябва да се обърнем към държавите членки да потвърдят истинността на информацията, предоставена от подаващите сигнали. Като комисар бих е, искал да се организира истинска защита на тези лица. Знаете, че има гаранции за правата на гражданите да се защитават има и предпазни механизми, които гарантират, че става дума за истински, за подаване на истински сигнали. Но бихме искали да се добавят нови елементи, които да подобрят защитата. Правилно ли разбрах? Искате да промените позицията и вашето предложение от лятото? и да отеглите това предложение в Белгия? Правилно ли ви разбрах? И също така, какви какво ще направите, за да се защитят лицата, подаващи сигнали на европейско ниво? Ще го повторя на френски. Може би не съм го казал достатъчно ясно на английски. Отговорът вече е даден на Сдружението на журналистите в Белгия, както и на Съвета на Европа. Текстът ще бъде прият в съответствие с това, което е предложено от Държавния съвет и от Сдружението на журналистите. Текстът има за цел да да определи случаите, в които класифицирана информация не може да се разпространява от лицата, които разполагат с нея. По друг начин стои въпроса журналистите. Що се отнася до подаващите сигнали, не само трябва да се прилага директивата от всички държави членки, но е възможно да се приемат допълнителни мерки за подпомагане. Това може да бъде под формата на финансова, правна помощ, а също и психологическа помощ. И по всички тези въпроси бих искал да видя дали можем да предприемем нещо допълнително на европейско ниво. Госпожа Борзан от Социалиста и демократите. Благодаря, госпожо председател. Като общ коментар от Имко, аз съм разочарована от това, че писмото, за, с което ви възлагат задачата, не включва защитата на потребителите. Това е област, която трябва да фигурира хоризонтално във всички инструменти. Парламента настоява за екологосъобразен дизайн. Ние поискахме минимален жизнен цикъл на продуктите и също така да, не, да няма програмирано устаряване, за да производителите трябва да носят отговорност за жизнения цикъл на продуктите. Какви стъпки ще предприемете с оглед на по-устойчиво потребление? Смятате ли, че трябва да има законодателна а, рамка, която да включва отговорност на, на производителите? Искам да повторя, и аз казах в встъпителните думи, че е много важно да се организира процес в помощ на економиката. Ако искаме да спазим целите за устойчиво развитие, трябва да спазвам, трябва да обърнем внимание на това. През първите 100 дни ще видим дали можем да работим с доставчиците и потребителите ще могат да участват в по-бърз преход към зелена економика, Обеден съм, че трябва да предоставяме повече информация на потребителите, да имат възможността да направят избор. Освен това, вие споменахте а, преждевременното устаряване на продуктите. Тук трябва да вървим напред, а не да се задоволяваме с доброволни мерки Същото въжи и за възможността да се обсъжда трайността на продуктите и да настояваме пред фирмите да предоставят информация за тройността, за възможността продукта да се поправя, да има дали има резервни части, за да разполагат потребителите с добра отговорност. И е, понеже споменахте въпроса за отговорността, въпросът е много важен. Искаме да има информация за отговорността. И също въжи и за веригата на доставките. Искаме всички участници във веригата, във веригата на доставчиците да имат същият ангажимент към трайността на продуктите и възможността за а, поправка. И накрая също така трябва да има истинска информация за потребителите. Чух встъпителните ви думи, но бих искала да го представите и в писмен вид. Наскоро в новините пише за, масирани, за масиран внос от трети страни. В нас електрически продукти на стойност милиарди влизат в Европейския съюз. По тези продукти не винаги са безопасни е, за потребителите. Как ще направите така, че европейските потребители са защитени от е, некоректни стоки и също така е, ще следите ли да не се а, е, нарушават, а, е, да не се ограничава защита на потребителите? Има различни пътища. По... Можем да работим с платформите и те да участват в този процес не само за незаконни продукти, както казахме, но и продукти, при които има сериозен риск. Трябва да организираме изпитания. Ако има риско, риск, трябва да настояваме платформата да изтегли определен продукт. С Китай, например, това ще бъде важна част от дневния ред, а именно, че е, в Европейския съюз трябва да влизат само безопасни продукти. Що се отнася до, цифров... до цифровизацията, трябва да помислим за преразглеждане на общата защита за продуктите и може би това може да стане с директива. Но ние трябва да мислим за истински е, и сериозен контрол върху всички продукти. Ако има риск, ние трябва да реагираме и може би това е най-добрият начин. И може би най-добрият начин е да се преразгледа директивата за безопасността на продуктите сектор по сектор, защото във всеки сектор има конкретни правила. Благодаря. Думата имат зелените. Благодаря. Добър ден, господин кандидат комисар. Аз чух отговора, който дадохте на колегата. Благодаря, че постави въпроса за отговорното потребление, но не съм напълно удовлетворен от отговора. Вие говорихте за отговорността на потребителя. А какво ще кажете за отговорността на индустриалците, на производителите. Ние сме тук, за да не даваме съвети на потребителите, а по-скоро за да законодателстваме. Трябва да се накарат производителите да гарантират дълготройността и възможността за поправка на техните продукти. Също да се има предвид гаранцията, която в момента е две години. Ще гарантирате ли приемането на директива, която да предвиди гаранция в рамките на 10 години, когато се позволява и, и поправка на продуктите? Освен това, какво ще направите и по отношение на програмираното остаряване? Благодаря, господин Кормал. Аз току-що ясно заявих, що се отнася до дълготрайността на стоките, устойчивото развитие. Ние трябва да информираме потребителите. Разбира се, предприятията са тези, които трябва да дадат нужната информация за това доколко да е отрайни продукта, доколко може да се поправя, дали има резервни части и прочие. И че тази поправка може да се прави от третия страни, а не непременно от самия производител. Разбира се, аз ще видя какво съществува към момента в разпоредбите, които са в, в действие, но производителите са тези, които трябва да дадат на производителите нужната информация. Разбира се, може да разгледаме ситуацията и дали е необходимо да има задължение за дълготрайност. Съвсем логично е да се гарантира дълготрайността на продукта дали да бъдат 5 години или 10 години, малко по-сложно е да се каже. За програмираното остаряване, ако е програмиране, но остаряването това е нарушение и трябва да бъде обект на санкциониране от страна на властите. Не може да се представим в продукта да включим доброволно такова преждевременно остаряване, без това да води до последици. Ние трябва да задължим предприятията да информират пред, потребителите, също да е ясно какви са възможностите за поправка и от други субекти, дали има резервни части и прочие. Трябва да се сложи край на практиката на програмирано остаряване на продукти, които биха могли да траят много по-дълго. Мисля, че трябва да се подсили отговорността на производителите в това отношение. Благодаря, господин комисар. Искам да се върна към въпроса, който беше поставен от госпожа Ернст за подаващите сигнали, тъй като не разбрах съвсем добре вашите отговори, дали това е отговор на доктор Райндерс или господин Райндерс. Бихте ли дали повече информация? Какво ще направите, за да се защитят в по-голяма степен подаващите сигнали в Европейския съюз? Защото те са първите, които подават сигнали срещу лобитата, имат коража да го направят. За това трябва да им осигурим конкретна реална защита. Какво ще направите вие в това отношение? Асоциациите на журналистите също отправиха своите сигнали. Асоциациите ми информират за тези елементи. Те са органи, с които се консултираме. Независимо какъв е личният ми опит, аз искам да гарантирам защитата на подаващите сигнали. Какво означава това? Трябва да има пряко прилагане на директивата, която е на лице. За съжаление, това не е така навсякъде и това е нещо, което трябва да направим на първо място, т.е. да съдействат процедури за изпълнение. Ако някои държави са готови да отидат по-далече, да видим как можем да ги подпомогнем и да видим дали с а, какво може да се направи на европейско а, ниво, например с Европейския омбудсман. В директивата има и защитни клаузи. А, така че ние трябва да изпълняваме тази клауза трябва да има напредък в гарантирането на защитата. Продължаваме да закъсняваме с времето. Моля за кратки въпроси. Госпожа Шрайнемахер има думата. Благодаря. Благодаря ви, господин Райндърс. и да могат да се конкурират на вътрешния пазар. Благодаря ви. Аз предложих начини за подпомагане на малките и средни предприятия. Това се отнася и за стартиращите предприятия. Мисля, че подхода става все по-цифровизиран. Има множество приложения за улесняване на малките и средни предприятия. Има директива за търговските права и мога да приведа като пример за използването на по-малко хартия. Ние трябва да премахнем пречките Важното е да видим в кои области е необходимо да се направи нещо. Ще се върна на английски. Бих искал да кажа, че трябва да работим по спецификите в правилата, които приемаме за малките и средни предприятия, например по отношение на изкуствения интелект, защо, както в случая с защита на данните, да не предвидим специфични правила за малките и средни предприятия и за стартиращите предприятия. Вие говорихте за лицензии за стартиращи предприятия, но има трудности това да се организира във всички държави членки. Това да бъде нещо като паспорт, за да може да се признава и в друга страна. Разбира се, аз съм за това. Организирали сме в финансовия сектор, защо да не го предвидим и за стартиращи предприятия, ако искаме да инвестираме в иновации. Можем да помислим за подобни правила и за малките и средни предприятия. Така че това беше дискусия на двата езика. Допълнителен въпрос. Благодаря ви за този отговор. Радвам се да чуя положителното ви мнение по въпроса за лицензирането. Относно цифровизацията, има тук още един проблем, а и той се отнася до това, че много от информацията, която се подава, се натрупва в онлайн платформите. ние се нуждаем от тази информация за данни, например, които се обменят между бизнес субекти, как тези данни могат да бъдат защитени без това да навреди на иновациите. Отговор. Това ще бъде, може би, една от първите задачи на комисията е през първите седмици на дейността и да се постигне баланс между защита на неприкосновеността на личния живот, на определени данни и основните права и от друга страна да се стимулират иновациите, да се даде реален достъп до различни данни, които са необходими за тази цел. Така че ще видим какво конкретно ще може да се направи. Но ако искаме все повече информация за потребителите в отношенията между бизнеса, също трябва да се подава повече информация как да се управлява изкуствения интелект, например. Трябва да се намери равновесие между защитата на интелектуалната собственост на едно дружество и необходимостта да се даде достъп на останалите. Това ще бъде задача за първата седмица да се определи подхода към изкуствения интелект с човешките и етичните аспекти. Освен това, трябва да се види как да се намери баланс за обмена на информация от една страна и защита на информацията на някои от платформите. Следващият въпрос ще се зададе от господя Валсман. Много благодаря е, за отговорите до сега. Аз съм значи, последна и затова искам да ви благодаря за ясните отговори на въпросите, зададени до сега. И надявам се на плодотворно сътрудничество в бъдеще. Е, нашата работа се чувства в е, редица сфери на е, живота на европейските граждани. Много от тях вече бяха споменати тук. Вие говорихте за етичните въпроси, за защитата на личните данни. Дали правилно съм ви разбрал, когато казахте, че през първите 100 дни ще бъдат прияти законодателни актове, за отговорността на производителите на продукти. И ще има ли отделна, отделно законодател, законодателен акт за гражданската отговорност в този случай? Може би трябва да уточня. Не съм казал, че ще е възможно това да стане през първите 100 дни. А, когато става дума за отговорността, опитах се да обясня, че през първите 100 дни ще се опитаме, възприемайки един цялостен подход, в случая става за конкретно човешките и етични последици а, от а, използването на изкуственият интелект. Казах, че ще се опитаме в хоризонтален план да помислим за защитата на етичните аспекти. Но трябва да започнем и разговор за отговорността, защото с излизането на пазара на нови продукти, нови услуги, трябва да мислим за нови начини за защита на потребителя. А, примерно, новите коли без водач. Трябва да видим а, кой ще носи отговорността в случай на злополука. Дали това ще бъде производителят, дали ще бъде собственикът. Кой ще поеме отговорността при една катастрофа с тези а, безпилотни автомобили? Но през първите 100 дни, както съм споменал и в а, моята а, декларация за целите и задачите, ще помислиме какво е, са последиците човешките и етични на изкуствения интелект. Необходимо е да се внесат а, промени в директивата за безопасността на продуктите. Безопасността е много важен аспект, човешките и етични аспекти и отговорността. Но не искам в никакъв случай да ви уверявам, че ще решим тези въпроси с отговорността още през първите 100 дни. Благодаря. И искам пак да повдигна съвсем накрая а, този въпрос. Но много голямо внимание обръщаме на защитата на потребителя. Харесваме вашия хоризонтален подход към този проблем. И необходимостта да се вземат предвид, да вземе предвид спецификата на различните сектори. Ще има ли лек специалис за всеки отделен сектор? И кои ще бъдат приоритетните области? Подходът на комисията е да имаме хоризонтално законодателство, което да се отнася до човешките и етични проблеми. Това се отнася не само за потребителите, но и за контролните органи, които ще взимат решения за това кой носи отговорността. Тук е необходим достъп до информацията и познаване на фактите във връзка с изкуствения интелект. Както споменах, в сектори като транспорта, здравоопазването, финансовия сектор е необходим по-точен подход, по-подробен или специфичен подход. И това ще стане чрез сътрудничество на комисарите, които отговарят за тези сектори. Как да създадем система, която е същевременно и обща и оттам нататък, сектор по сектор, да имаме специфични разпоредби. Ще работим по този начин, който и вие сама споменахте. Благодаря. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички членове на комисията за въпросите и на кандидат комисара за неговите отговори. И сега ще ви дам думата за заключителни 5 минути. Благодаря, госпожо председател, дами и да, господа. Най-напред искам да ви благодаря за нашият днешен разговор. Разговор, който се, съм водил вече с членовете на няколко парламентарни комисии. Дебатите винаги са оживени не по-малко оживени, отколкото в националните парламенти. Е, ще направя всичко възможно за постигане на целите в различните части на моя портофел. Зачитане на върховенството на закона, правосъдието и защитата на потребителите. Тази сутрин в моите уводни думи се опитах е, да ви представя някои мои приоритети, така как те са очертани в моето писмо и също моят ангажимент да помогна за по-нататъчното развитие на европейския проект. Разчитам, разбирам вашата загриженост, разбирам, че трябва да работим заедно, знам и позициите на съвета, комисията трябва да работи в мнозинство в парламента, за да можем да реализираме нови е, инициативи. Това е моята а, амбиция. Искам да продължа да работя по приоритетите защитата на върховенството на закона в страните членки, създаването на нови механизми за тази защита, основните права да бъдат напълно защитени в цифровата ера, осигуряване защита на личните данни инициативи във връзка с изкуственият интелект, насърчаване на фирмите и предприятията за устойчив растеж, използване на възможностите за директивата за общи представителни действия и в контекста на Брексит, който ще бъде е, много скоро съвсем на дневен ред всичко това. Радвам се, че имаме този разговор. Надявам се, той ще продължи. И ще е, възникнат несъмнено и други проблеми и други теми, по които ще трябва да се работи. Е, е, това, което започнахме тази сутрин, което се започна от няколко седмици. Ще продължа да работя по него и ще се опитам да бъда колкото може по-често сред вас, за да разговаряме с вас в парламента. И ако има някакви пречки, вие ще ги узнаете, узнавате. Не трябва да се съмнявате в моята решителност да се опитам да успея в тази работа. И накрая ще кажа, като говорих за изкуствен интелект, не ставаше дума за черните коти. Такива черни коти имаме и тук, но искам още един път да ви благодаря за желанието да разговаряме тази сутрин. Благодаря на всички служби, които ни дадоха възможност да, да продължим по устойчив начин нашата работа тук. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за полезните отговори на въпросите ли и за това, че последното ви изявление беше кратко. Благодаря на всички членове на комисията за въпросите. Благодаря и за търпението и съдействието при необходимото доста промяна в залата. Сега думата има председателя на комисията Либе. Като председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи искам да ви благодаря. Благодаря на кандидат комисария за енергията и търпението му, защото защото пострадахме от спиране на електроенергията, но задържахте вниманието на аудиторията. Те са тук 4 часа, е, вече 4 часа. Е, вниманието е активно, защото в ресора ви са включени много важни въпроси правосъдие, Благодаря ви за усилията, благодаря ви за времето, което отделихте и търпението. Със сигурност ще се видим пак. Благодаря ви за търпението по време на това дълго заседание тази сутрин. Съобщение координаторите, които ще направят оценка, ще заседават между 1 и 4 часа. Това ще бъде съвместната комисия за оценка. Юри, Либе и Имко. Благодаря на всички.